но за сега е, единствения разумен подход е оттеглянето на регламента. Благодаря ви. Е, Председателката в е, заключение искам да кажа, че има четири проекто резолюции. Дискусията по тях приключи и гласуването ще се проведе днес в 12 часа. Продължаваме с дневния ред. Съобразно дневния ред се спираме на следващата точка споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак. Незабавно давам думата на господин Морейра, автор на въпроса. Той разполага с 5 минути. Благодаря, благодаря господин председател, господин комисар. Аз мисля, че въпросът беше... Първо искам да заявя, че въпросът беше потвърден от комисията Инта. Сега обръщаме поглед към комисията. Аз лично съм говорител и представител на комисията Инкон... Е, Инта. Договорите бяха замразени продължение на няколко години, но бяха подновени след години на замразяване и е, целта, разбира се, е разбираемо търговско споразумение. До сега имаше 9 предложения, но до сега ние се спираме само на нормативната част от споразумението. До сега не е определена дата за взаимни размени на оферти за достъп до пазара. Освен това, нямаме никак... искаме да разберем от комисията подробно до къде са стигнали преговорите между Европейския съюз и Меркосур. Повече от две години бяха подновени преговорите за асоциирано споразумение. Искам да разбера кои са основните препятствия. Бих искала да разбера, освен това, какви са целите на преговорите и какви са очакванията, защото трябва да се проведе в края на януари 2013 година успоредна среща на високо равнище между Европейския съюз и общността на латиноамериканските и карибски африканските страни в Сантьяго Чили. Искам да кажа, че Европейския съюз е основният търговски партньор на Меркосур. 20% от търговията на Меркосур се осъществява с нас. Ние сме основен инвеститор в този региона. Освен това, е, напоследък преките чужди инвестиции инвестиции от нас достигнаха 2000 милиарда. Те са третия търговски партньор за нас. Те имат стабилно законодателство във връзка с опасност на околната среда. То беше гласувано напоследък. Търговията сега достигна 45 милиона. Става въпрос за продукти, произведени в Меркосур, които се продават в Европейския съюз, така че интересът е на лице. Така че всички твърдения за е, търговско споразумение са на лице. Има огромен потенциал за економически растеж двустранно. Но, но, аз е, смятам, че започнахме е, някакси накриво. Преди 10 години започнахме. Е, сега има е, някакво блокиране. Не знаем как да постигнем успех. Преговорите отново започнаха е, през 2010 година. А сега отново сме изправени пред е, препятствия. Е, така че искам да разбера какво става от двете страни на масата. Напоследък имаше признаци за някакво раздвижване от страна на Меркосур, но така нещата всъщност ни изглеждат още по-трудни, защото те се движат към протекционистични мерки, които противоречат на това, което ние искаме да постигнем в споразумението. Така че още веднъж искам да кажа, че е, като че ли пак, е, е, пак наблюдаваме фалстарт. Е, Меркосур се гледа в пъпа от гледна точка на економиката. Има разделения в е, Меркосур и това се наблюдаваше през е, последните две години. Виждаме в Мексико, в Чили, които искат да постигнат индивидуални споразумения с Евроясихия съюз, но Бразилия, Аржентина и други страни от Меркосур все още са в страни от това движение. Е, така че трудностите са на, ли... на лице. В момента преговорите са преустановени, спрени са спрени са и не знам от сега нататък на къде вървим. Имам чувството, че нещата се влушават и че преговорите като че ли изглеждат все по-затворени и по-затворени. И за това ви отправям този въпрос. Е, всъщност аз не бях получил никакъв отговор, не искам и някакъв прикрит отговор. Искам просто да разбера, има ли смисъл да продължаваме преговорите, като че ли нещата изглеждат безнадежни. А, поне не виждам как да се постигне някакъв приличен резултат какво може да направи Европейския съюз, за да постигне напредък е, от двете страни и да привлече партньорите си от Меркосур към реална е, промяна, към откритост и за да има реална надежда за успех на преговорите. В противен случай ние продължаваме да е, храним иллюзии, че нещата ще се променят, без обаче те да се променят всъщност европейските ресурси спят без никаква надежда. Господин комисар, какво можем да направим? Има ли надежда? Е, това е много важна дискусия за Европейския парламент, а също така и за страните от Меркосур. Мисля, че трябва сериозно да проведем дискусията. А сега давам думата на комисаря Дегухт. Uh, уважаеми господин председател, уважаеми депутати, честно е да се каже, че преговорите не са напреднали с Меркосур, така както Европейската комисия би искала. От 2010 година насам не отбелез... отбелязахме определен напредък, но от е, момента сме се съсредоточавали главно върху нормативната част, върху, основната, върху основните принципи за ангажиментите на двете страни. Това са естествено важни въпроси, и по някои глави имаме напредък, например главите за услугите, за инвестициите, за происхода на стоките, но не сме стигнали до същината на въпроса, а именно до, не сме стигнали до достъпа на пазарите, инвести... публич... обществените поръчки, селскостопанските стоки и премахването на различни бариери. Ясно е, че досегашният до, е, подход е достигнал своя предел. Може би най-добрият път е обмен на оферти за достъп до пазара, оферти за публични обществени поръчки, но не е ясно как това да се случи, как да се опосредстват офертите за достъп на пазара тези предложения ще се случат, ще се направят, ще се обсъдят следващата седмица на 26 яну... а, извинявайте, на, на 26 януари 2013 година на срещата на върха в Чили. Под... Нещата са доста сложни. Най-напред се поставя въпроса кой, е, кой членува и кой не членува в Меркосур. Парагвай, е, членството му е замразено. Венецуела има много забавено, а, забавено членство. и е трудно да се намерят политически решения в Меркосур. Освен това, има тенденция в Меркосур да се прилагат протекционистични мерки. И, за съжаление, не виждаме а, воля за отваряне на пазарите. Ще използваме в, в, възможностите за преговори в Чили, да говорим с нашите партньори от Меркосур за по-скоро придвижване на преговорите. Уважаеми депутати, въпреки трудностите, Комисията иска и има целите да постигне едно балансирано споразумение. Едно такова споразумение ще е в полза на двата региона, в, особено в обстоятелство на криза парламента ще бъде информиран за по-нататъчните събития и за развитието на преговорите. В, в подготовката на срещата на върха в Сантьяго, в рамките на тази подготовка, аз говорих с колеги от региона и моето разбиране е, че ще имаме проблеми, ще имаме трудности, що се отнася до предложенията за достъп до пазара, те няма да бъдат отстранени бързо, но също така ще искаме все пак да поставим крайна дата за преговорите, защото трябва да решим е, дали ще имаме преговори за свободна търговия. Това няма да е лесно. Няма да е лесно за нас да дадем предложение за достъп или пък ще трябва да изберем протекционистичната линия. В следващите седмици и месеци Европейския съюз трябва да вземе решение дали да изчакваме, дали да сме проактивни или дали да се консултираме с Световната търговска организация. Ясно е, че е, има мерки, има правила от държави, членки на Меркосур, например Аржентина, но е, има и други членове. Чакаме и мислим, че сме постигнали един момент във времето, който е решителен. Надяваме се на срещата на върха следващата седмица да постигнем пробив. Ако зависи от мен, аз си, жел, аз си пожелавам този пробив да се случи колкото се може по-скоро. Благодаря, господин Салафранка. Благодаря, господин председател председател, господин комисар, дами и господа. Този дебат е много своевременен, както каза комисара, тъй като следващата седмица ще се е, ще се проведе срещата на високо равнище. Виждаме, че с е, някои страни резултатите е, са е, вече факта. Дори с е, Куба нещата напредват и преди срещата в е, Мадрид, в качеството си на докладчик, успях е, да а, с а, комисара Декухта да деблокираме нещата. Господин комисара подчерта значимостта на това споразумение за Европейския съюз. Така че аз бих ви задал следващия въпрос. Вие споменахте политическите аспекти на споразумението с Меркосур. Вярно е, че в началото на, на преговорите и поради, може би, или заради е, Меркосур нямаше конкретни положителни е, предложения. Знаеме, че в е, Парагвай има криза, Венецуела се включи в Меркосур, но знаеме, че има и много е, разлики и несъгласия по е, чувствителните продукти. Смятате ли, че има достатъчно политическа воля от страна на Меркосур за подписването на това е, споразумение и ако постигнем, ако не постигнем ако не стигнем до, до подписване, какво ще стане? Смятате ли, че би било уместно да подпишеме споразумение с някои страни, които имат конкретни предложения, като Бразилия, Уругвай, Парагвай? Защото в крайна смотка, ако има воля, има и решение. Благодаря, господин. колеги. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, е, като комисия Инта ние предизвикахме парламентарна дискусия, защото е, според нас е, предвид срещата на държавните глави от Европейския съюз и Латинска Америка и Евролат след няколко дни в Сантьяго де Чили, ние искаме да заявим позицията на Европейския парламент по този въпрос. Ние знаем, че не става въпрос само за търговски обмен. Връзките между Европейския съюз и тази част на Латинска Америка се вписват в контекста на преразглеждането на връзките между Европейския съюз и е, силите в Атлантическия океан. Светът става все по-глобализиран, така че на нас ни е необходим стратегически алианс. Ние имаме споразумение с Мексика, Чили, Колумбия и Перу и мисля, че Европейския съюз е заинтересован да разработи силни инициативи мерки спрямо тази част на Европейския съюз, за да има колкото се може по-широка зона на свободна търговия в света. Препятствията не се издигат от Европейския съюз, аз високо оценявам работата, извършена до сега от Европейската комисия. Знам, че тя ни предостави необходимата информация, но смятам, че трябва да бъдем категорични, като е, посочим какви са възраженията на някои страни, в частност Аржентина, но нека да не забравяме и протекционистичните инициативи от страна на Бразилия. Това е препятствие пред стратегията, която е по по-скоро политическа, а не търговска. Е, отново е, търговията е, става авангард на политиката и ние Искаме да отправим сигнал от страна на Европейския парламент. Нека да се възстановят преговорите и да се разменят оферти, за да продължат преговорите. Господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, за съжаление както стана ясно няма значителен напредък по споразумението за свободна търговия между държавите от меркосур и европейския съюз поради липса на политически импулс и ангажираност. освен това съществуващите регулаторни мерки от някои държави възпрепятстват още повече хода на тези преговори. това са ограничения в доставките налагане на експортни такси ограничения за някои земеделски продукти и така нататък както и използването на неавтоматични лицензии се очаква да струва на износителите на европейския съюз почти четиридесет и пет милиона евро. преговорите са допълнително възпрепятствани и от решението на аржентинското правителство за възстановяване на контрола върху енергийния сектор. по този начин аржентина нарушава поетия от нея ангажимент като член на г двадесет за борба с протекционизма и за запазване на отвореността на пазарите за търговия и инвестиции като това изпраща и отрицателен сигнал към чуждестранните инвеститори в страната въпреки тези недостатъци обаче трябва да се подчертае че съществуват и се очаква да имаме полза. и двата региона се ангажират със зачитане на правата на човека и основните свободи и споделят и общи езици. освен това междурегионалното споразумение се очаква да създаде ползи от четири пет милиарда евро за всяка една от страните. ние либералите вярваме че човешките права демократичните принципи и върховенството на закона както и екологичните и социални стандарти трябва да бъдат неразделна част от това споразумение за свободна търговия. ако европейският съюз е за постигане на съгласуваност във външните си действия отразяване на икономическите си интереси и за насърчаване на основните ценности трябва да се поемат по ясни и значими политически ангажименти по време на предстоящата среща на високо равнище между европейския съюз и общността на латиноамериканските и карибските държави в заключение уважаеми колеги алде призовава за по прозрачен и последователен подход от страна на комисията за преодоляване на пречките които блокират постигането на печелившо споразумение между двете страни. благодаря. Скъпи колеги, ето че преговорите с Меркосур започнаха преди 10 години. Както при споразумението с Колумбия и Централна Америка имаме едни и същи неолиберални рецепти, които се основават на пълен дисбаланс между двете региони. От една страна вноса на суровини, на земеделски продукти, е, които подхранват възглед за Латинска Америка е, като житница на Европейския съюз за сметка на производителите както в Латинска Латинска Америка, така и в Европа, а от друга страна износа на суровини и на услуги. Е, това не е развитието, което ние желаем. Днес ни се предлага резолюция за ускоряване на преговорите с Меркосур, защото в края на месеца ще има среща на държавните глави. Моята група не е за това предложение. Нека да не забравяме, че от 1999 година настъпиха тежки политически промени в региона. В Уругвай имаше превръщане преврат и беше суспендирано членството си в Меркосур. Венецуела е пълноправен член, Боливия и Чили ще станат, Перу и Екватор, сега е, е, Еквадор са асоциирани членове. Така че ние трябва да продължим преговори, които затъват, а от друга страна има дълбоки политически промени. Трябва да продължи законодателната ни работа. Аз съм докладчик по доклада за биопиратството, който гласувахме тази седмица. Мисля, че трябва да наблюдаваме законодателното развитие в някои страни. Например, в Бразилия интелектуалната собственост, където сега се дава приоритет на свободното програмиране на генерични продукти. Искам да ви кажа, кажа, че баланса в региона много бързо се променя е, и е, е, трябва да знаем, че трябва да продължава регионалното интегриране, преговори блок с блок, балансирани преговори. Повече от очевидно е, че трябва да започнат преговорите от начало с правилните партньори. Благодаря ви. Госпожа Макларкин. Уважаеми колеги, ползите от едно такова споразумение са огромни. 800 милиона е, хора ще бъдат включени в този пазар, но три години почти минаха от началото на подновяването на преговорите. Ние и двете страни всъщност искат да придвижат преговорите напред, защото ще има много ползи. Но ето, например, има систематични нарушения на правилата на ЕСТЕ от страна на Аржентина. Има, оп, е, има много опънати отношения между Аржентина и Обединеното кралство. Ние сме загрижени, че подобни отношения може да дискриминират британския бизнес. Това не е приемливо. Трябва да продължим да поощряваме единния пазар и да подкрепяме държавите членки, когато има неоправдани търговски практики и мерки. Следващия тора. Благодаря, господин председател. Нека да спомена Бразил. Е, БВП на, Браз... на Бразилия е 2 милиарда и 480 е, милиона почти сравнимо с БВП на, е, на Великобритания. Тоест, економиката на е, Обединеното кралство представлява 97% от бразилската економика, а 37% от бразилската бразилския търговски обмен е с другите страни от Латинска и Средна Америка. Около 40% от този на Обединеното кралство е с Европейския съюз. Но има една огромна разлика между Бразилия и Обединеното кралство. Никой не смята в Бразилия, че 37% от търговския обмен е причина Бразилия да бъде в политически съюз с другите страни. А на Напротив, в Обединеното кралство политиците непрекъснато натрапват на съгражданите си, че 40% търговски обмен между, между е, Обединеното кралство и Европа, който изпада междувременно, е само по себе си основа, основание за един политически съюз между е, Обединеното кралство и Европа. Този аргумент е не само странен, той е просто изпразнен от е, смисъл и е, смехотворен. Президент. Господин Шолц, интеграцията в Латинска Америка е убеди, е доста убедителна. Това е един процес от глобално значение. Ето защо Европейския съюз трябва да реагира на този процес. Нашите партньори, вие го подчертахте, са ни поли да участваме в този процес и да го подкрепим с поразумение – Приветствам, че е, Бразилия и други държави са се съгласили да участват в преговорите, да са активни и да съживят Доха преговорите. Това ще е в полза в интересите на Европейския съюз. Економическата ситуация в момента изисква заедно да се справим с предизвикателствата. Но в същото време се, е, в това се включват изисквания за едно по-добро образование, за по-добри социални условия. Моята политическа група би искала да подкрепи това споразумение, но искаме да насочим вниманието и към суровините. Това е много важен въпрос. Ясно е, особено при Бразилия, че там се проявява политически дух, който развива економиката в полза на обществото и тази тенденция трябва да използваме. Thank you. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги е, до сега преговорите бяха неуспешни и естествено днес ние благодарим на комисаря за това, че ни съобщава е, последната информация за това, докъде сте стигнали. Господин комисар, тези сутрин вие казахте, е, че трябва да има преговори, при които ние да решаваме дали ще обменяме оферти във връзка с достъп до пазара за услуги, продукти, а също така и държавни поръчки Искам да ви кажа, че потенциалната полза от това търговско споразумение за е, Северна Ирландия и други страни, които разчитат на селско стопанство, е, всъщност могат да намалеят. Някой смята, че подобно споразумение ще струва на селско стопанство в Европейския съюз 30 е, милиона. Това е висока цена, която трябва да платим. И затова, господин комисар, искам да ви кажа, че селско стопанство не трябва да бъде пожертвано, когато когато правите решения е, за оферти за достъп до пазара. Във вашето заявление тази сутрин вие заявихте, че искате балансиран, амбициозен и разбираемо споразумение с Меркосур. Можете ли днес е, да ни убедите, а също така и сълскостопанските производители, които аз представлявам от Северна Корея, е, че при трудни економически времена, когато непрекъснато се увеличава себестоиността на тяхната продукция и печалбите им намаляват е, и е, освен това ще има и намаление на общо стопанската политика. Е, комисията не постави ударението върху производството на стоки и трябва всъщност да защитите както производите в Северна Ирландия, така и в целия Европейски съюз. А, а, сега. Благодаря сега отделните оратори. Господин Фелнер. Благодаря, господин председател. Радвам се, че Европейският парламент се произнася за продължаването на преговорите. Това е един спорен въпрос тук в парламента, но ако се стигне до споразумение с Меркосур, това ще донесе много ползи и на двете страни. Разбира се, това са едни много тежки преговори, трябва да се превъзмогнат много предизвикателства, свързани с селскостопанските продукти, промишлените продукти от друга страна, но от друга страна аз смятам, че преговорите могат да доведат до голям а, успех. Те са. Те, ние, ние, ние сме най-големия пазар за техните селскостопански стоки, а те за някои от нашите индустриални стоки. Така че и същевременно по този начин гражданите на страните от Меркосур ще могат да се радват на много повече услуги и продукти в даден момент на много по-добри цени. Така че трябва обаче да, ви, да видим и дали е, дали е необходим един план Б. те са тежки преговори с един цял регион, но но някои, някои, някои а, страни а, създават известни проблеми като Бразилия, но същевременно това е един от най-важен наш партньор, така че се заслужава да продължим тези тежки преговори и да постигнем успех. Yes. Господин председател, уважаеми комисар, уважаеми колеги, според мен таз, този дебат има три аспекта. Най-напред, да, да изпратим сигнала, искаме сътрудничество с страните от Меркосур. Защо? Защото имаме общи ценности. Господин Шолц говори за нещата, като борбата срещу безработицата. Това е нещо, което е, прави правителството в Бразилия. Има много економически аспекти, които споделяме. Да, искаме сътрудничество, така че този дебат трябва да изпрати този сигнал. На второ място, трябва да сортираме и да е, помислим е, за хода на преговорите а именно кои страни всъщност искат да преговарят с нас. Е, какво е положението с Боливия, с Еквадор? Това трябва много ясно да се каже, да се реши и бързо трябва да се оточни какви ще са е, съдържанията на преговорите. Не може Не може исканията на държавите от Меркосур да противоречат от, на исканията на Обединеното кралство, например. И на трето място. Да или не? Искаме ли или не искаме да приключим преговорите? Не може нещата да се протагат, протакат с 10 години още напред. Госпожа Вебер. Тя не присъства в момента. Господин Пласак předsedo pane komisaři myslím že si zde můžeme otevřeně. господин господин комисар мисля че можем открито да заявим че скоростта на преговорите с меркосур е изключително бавна и резултатите са незначителни. Е, вярно е, че е, вътрешното положение в Меркосур не позволява големи надежди, но все пак трябва да опитаме. Е, Европейския парламент трябва да подкрепя амбициозно споразумение за свободна търговия в кратки срокове. Освен това трябва да отхвърлим всякакви мерки за протекционизъм. Е, Аржентина и Бразилия е, в областта на автомобилостроенето и телекомуникациите правят стъпки в е, обратната посока и за това ни трябват съюзници в СТО, за да се борим срещу тези отрицателни сигнали. Най-вече трябва да се сроточим върху Венецуела. Новото членство на това, тази държава сигурно ще осложни нещата, но можем да очакваме, че след като се присъедини, е, трябва да приеме постигнатите споразумения. Трябва да знаем, че европейската промишленост има интереси и в Венецуела, т.е. трябва да адаптираме преговорите съобразно нашите економически интереси. Okay. Благодаря, че ми дадахте думата. Господин комисар, страните от е, Меркосур са в един митнически съюз, който е, е стратегически партньор на Европейския съюз. Президента Силва преди няколко години е, изрази своето желание да се подпише един широк да се подпише едно широкохватно споразумение за, свободен, за свободна търговия с Европейския съюз. Целта сега е да, да напреднеме в преговорите на в Сантьяго, в Чили и след. Защото Става дума за два пазара. Единия, който обединява 500 милиона граждани, другия, който обединява 300 милиона граждани и който ще премахне търговски бариери между двете. Аз се надявам, че нашите приятели в Латиска и сред и ем, Средна Америка ще, се, ще, израз, ще направят всичко възможно да може този договор, да, това споразумение да бъде подписано. Господин Ферейр.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 mas pode inversamente no caso do comércio livre e desregulado ser um fator de destruição de emprego de atraso económico e social. Тази доктрина на свободната търговия, на свободната търговия разрушава работните места и има негативни последствия върху околната среда. Отварянето на пазара на Меркосур в световната търговия има и някакви противоречия. Никога не съм криел, че има и плюсове и минуси от това отваряне. Ние привържениците на това споразумение в институциите сме наясно с тези плюсове и минуси. Трябва да разгледаме механизмите, които действат в този регион. Много често става въпрос за правителства, които отказват да, да отпуснат част от суверенитета си и защитават собственото си население а това води от своя страна до социални и економически катастрофи. Не искаме да даваме възможност за подобни катастрофи. Ето защо трябва да предоставим подходящите механизми и правото на хората за развитие. Не може да си позволим компромис в това отношение. Благодаря ви. Аз не бях особен ентусиаст за Европейския съюз. Предпочитам обаче, ако се налага да бъда повече европеец, отколкото по-малко европеец. Преговорите с Меркосур и други търговски сдружения показват, че Европейския съюз не трябва да се фокусира само върху Европа, а да бъде по-глобален. Имаме амбиции в един по-широк свят без граници, който да позволява на хората да се движат свободно. В резултат на това всички отделни държави хора да изчезнат, а да се стигне до едно ниво на стандарт на живот. Теорията за международната търговия е, че света трябва да бъде по-богат благодарение на конкурентните си преимущества, но всяка страна или континент, социални групи и, соци... и ам, хора трябва също да могат да се възползват от това. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, Меркосур беше създаден през 1991 година и вие разполагате с мандат, даден ви от министрите през 1999 година. Питам се, дали не трябва да поискате ново валидиране на този мандат от съветите, от министрите в съвета, тъй като от 99-та година сам економически контекста се промени. 12 нови държави членки влязоха в Европейския съюз и може би трябва да поискаме нов мандат и съжалявам, че няма представители на съвета днес дискусия. Реалността е, че двата блока все повече и повече се насочват към отношение на невзаимно доверие. Меркосур се по-мал, по-малко вярва, има доверие на Европейския съюз предвид економическите и парични трудности. Вие отричате това, господин комисар, но това е вярно. Бразилия навсякъде тръби, че нашата парична политика води до отпускаване на реала, но никой не отговаря на това. Трябва комисар Барние да, комисарът Барние да да опровергае тези твърдения. От наша страна също има а, поведение на липса на достатъчен ангажимент. Венецуела беше приятел в Меркосур по, нелегален начин и ние нищо не казахме. Също така сме, свидетели и на, на мерки, които представляват протекционизъм. Ето защо аз искам това споразумение да отразява най-високо економическо, административно и правно качество, за да може да се превърне в основата на едно бъдещо политическо споразумение за партньорство. Благодаря ви. Думата има господин Янес Бърноево. Благодаря, господин председател. Аз бих се присъединил към това историческо споразумение. Би го подкрепил. Това споразумение ще обедини 800 милиона души в рамките на една силно осложнена система. Естествено, трябва да има регулация. Две жени през 2010 година заявиха, че трябва да се сключи споразумение. Те бяха от Испания и от Аржентина. Става въпрос за президента на Аржентина. Тя е едната от двете. Има и други жени, доста практични госпожа Меркел, госпожа Дилма Русев, всички те трябва да намерят формула за провеждане на преговорите и за тяхното приключване. Има технически пречки, те не са с процедурен характер. Според мен не става въпроси за проблеми в някои страни, по-скоро става въпрос за липса на политическа воля на високо ниво. Аз съм председател на делегацията за отношения с Меркусор. Мисля, че ние трябва да положим максимални усилия и да убедим държавните и правителствени ръководители да доведат преговорите до успешен край. И съм сигурен, че вие също ще положите усилия, господин комисар. Господин Елуард. Господин председател, аз приветствам възможността отново да изразя своето противопоставянето този, това споразумение. Комисията е готова да пожертва европейските фермени, фермери. Това, което ще се постигне в сектора на промишлеността, ще бъде за сметка на земеделието. Много земеделски работни места ще бъдат загубени. освен економическите страни за и доставките на храни. Трябва да се има предвид, че земеделието е важна част от а, а, развитието на селските райони. Това е сектор, който се разраства. Той е гръбнакът на економиката, както в Ирландия, така и в Европейския съюз – ще има засилване на търсенето поради нарастване и на световното население. Призовавам лидерите на Европейския съюз да не пожертват селското стопанство в Европа и да не бъдат заслепявани от други сектори за сметка на европейските селски стопани. Господин Никълсън. Благодаря ви, господин председател. Европейския съюз има грози много сериозната опасност да отвори котията на Пандора за голяма част от сектора на сектор стопанство в Европейския съюз. И това е определено е много плашеща перспектива. Пред няколко години имах възможност да посетя Бразилия и сам да се убедя, че въпреки твърденията на комисията, въпреки всички гаранции, които ни се дават, че в Бразилия се отглежда отлично качество на животни за месо, например, аз лично мога да уверя, че това не е вярно. По-голямата част от а, критериите, които се прилагат в Бразилия и Аржентива, не са адекватни и не могат да бъдат съвместими с правата в Европейския съюз. И трябва да обърна внимание на сектора на произвеждането на говеждо месо. Искам да бъда много и ясно разбран и няма да промени позицията си в това отношение. Много държави в Бразилия и другите по света, които не отговарят на нашите критерии по отношение на производството на месо, не трябва да бъдат а, държави, от които да се внася по продукция в Европейския съюз. Никога не трябва да правим отстъпки в това отношение. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има господин Ангоракис. Кирия Проевре, Европейския Енос. Уважаеми господин председател, Европейския съюз оказва натиск върху Меркосур да приеме напълно това споразумение за свободна търговия. Това е част от империалистичната политика на Съюза. Съюза обикновено използва брутална военна сила. Опитвате се да наложите приватизации, да ограбите природните ресурси, да разрушите местната индустрия, насърчавате експлоатацията на най-бедните слове от населението в тези страни. Мнозинството от депутати в Европейския парламент подкрепят тези политики на монопола на Съюза като опит да се излезе от кризата на гърба на хората. Това е един брутален начин на действие, както и опасен начин на действие. Сега има проблем с СЕЛАК, с правителствата на Куба и Венецуела. В същото време има засилване на конкуренцията между САЩ и страните от БРИК. Госпожа Елизабет Костингер. Господин комисар, от години Европейския съюз води преговори по търговско споразумение с Меркосур. Опитваме се да приключим този амбициозен план от години насам, но се връщаме непрекъснато назад. Има отново застой в преговорите. Тези пазари са важни за Европейския съюз и споразумения от този е, характер позволяват е, и двете страни да извлекат економически ползи. Но аз се задавам въпроса, а, дали има взаимност. Проучванията на Европейската комисия показват, а, че това, което ще бъде постигнато като ползи от някои промишлени сектори, ще бъде за сметка на селското стопанство и Комисията трябва да отчита този факт, както казаха някои колеги. Селското стопанство не трябва да се засяга. Затова искам да повторя исканията на Европейския парламент, че трябва да има глава, която да е задължителна относно вноса от трети страни, които трябва да спазват същите екологични и социални стандарти. Предвид на тези поставени от мен въпроси, Господин комисар, как комисията ще включи глави в споразуменията, които да се отнасят до устойчивото развитие? Има разделение в Меркосур и дали комисията има план за действие за преодоляване на това? Господин Чуташ има думата. Благодаря, господин председател. Меркосур е осмият по големина търговски партньор на Европейския съюз и износът към този регион се увеличи, се увеличи значително през последните няколко години. През 2010 година Европейският съюз представляваше най-големият търговски партньор и най-големият инвеститор в този регион. Подписването на едно уравновесено и равнопоставено споразумение с този регион ще доведе до по-голяма економическа интеграция и ще бъде стъпка към споразумението за сътрудничество. Мисля, че това е в интерес и на двата региона. В този контекст подновяването на преговорите през 2010 година беше добре дошло, но постигнатият напредък е ограничен, тъй като все още се предприемат протекционистични мерки от държави в региона на Меркосура. Надявам се, че на заседанието на равнище министри идната седмица в Сантьяго де Чили ще се покаже воля за постигане на бърз напредък. Благодаря ви. Името... Думата има господин Диас Демера. Президенте, е, Благодаря, господин председател. Преговорите започнаха преди три години. Аз съм за тяхното успешно приключване. Искам да спомена някои цифри. Меркосур е най-големия производител на храна в целия свят. Освен това, той има най-големите резерви на енергийни източници в света. Ето защо тези преговори са изключително важни и за двете страни. Миналата есен бяхме в Бразилия и станахме свидетели на положителния тон в разговорите, само че не беше много ясно какво се цели с тях. Господин комисар, казахте ни, че има напредък относно регулаторната рамка, но вие избягвате основния въпрос. Индустрията, селското стопанство, това са главните области, в които трябва да има напредък, както и услугите. За това Питам ви, господин комисар, трети път споменаваме политическата воля тази сутрин. Ако погледнем Чили, например, вижте дали има политическа ангажираност, дали има политическа воля за подписването на това споразумение. И когато се върнете от Чили, ще ви поканим тук при нас, за да поговорим, да обменим позиции и в светлината на натрупания опит да решим дали трябва да продължат преговорите или пък ще трябва да видим дали не трябва да поемем по пътя на двустранни споразумения. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мирски. Благодаря, господин председател. Господин Дегухта, знаете какви пречки има между Меркосур и Европейския съюз и Меркосур. Дали сте подготвили компромисни решения? Не считам, че това е така. Изглежда, че не преговарят професионалисти от името на Европейския съюз. Трябва да се припомним антидъмпинговите мита и това, което се прави от Аржентина и Индонезия. Трябва да се водят преговори с Чили. Ако не се постигне напредък, по споразумението за търговия между Европейския съюз и Меркосур, трябва да се смени екипът, който преговаря. Благодаря ви много. Госпожа Ягле. Господин председател, трябва да вършим това споразумение споразумението с Перу, Колумбия и Централна Америка. Трябва да гарантираме, че отношенията ни с основният търговски субект в региона Меркосур е на съответното равнище. Важни са демократичните принципи, социалните и екологични изисквания. Те трябва да бъдат запазени в споразумението. Меркосур обхваща и Бразилия, или се думи е една от държавите от БРИК, с много бързо развиваща се економика за Европейския съюз има огромен потенциал за, за развитие на търговските отношения и изграждането на нови економически връзки в интерес и на двете страни. Зато обаче трябва да се спазват някои правила. Основата на всички отношения на Европейския съюз с трети страни трябва да бъде зачитането на човешките права, правовата държава и основните свободи. Друго изискване е спазването на международните стандарти социални и екологични стандарти. При внасянето на продукти, включително и на хранителни продукти от държавите от Меркосур, трябва да се спазват всички високи критерии на Европейския съюз по отношение на хуманното отношение към животните, санитарни и хуманитарни изисквания. Само при спазването на всички тези правила гражданите и в двата региона могат да се възползват от това споразумение. Благодаря ви, думата има госпожа Капулас Сантос. Благодаря, господин председател. В началото искам да поздравя господин Витал Морейра, председателя на комисията Инта, за изказването му в началото на дебата. Напълно подкрепям казаното. Всички сме съгласни, че трябва да се стремим към по-голяма интеграция между различните регионални блокове. Това ще донесе дивиденти не само в търговската област, но и в областта на мира, на просперитета. Понякога сключването на такива споразумения е полезно за някои сектори, но това не означава, че то е полезно за всички. Имам предвид обикновените хора в този случай, селското стопанство. Някои проучвания показват, че може да има положително въздействие за индустрията в Европа, но производителите на жизненно важни продукти могат да се окажат в тежко положение. Производителите на зехтин, например. Аз съм сигурен, че комисията ще вземе предвид нашия вод от днес по тази резолюция. Да се надяваме, че комисията ще работи конструктивно, за да имаме максимално положително въздействие от споразумението с Меркосур. Благодаря. Сега господин Залба Бидегайн. Благодаря ви много, господин председател, господин комисар. Европа има естествен търговски партньор с този регион поради езикови, културни и а, други връзки, което означава, че трябва да продължим да укрепваме своите взаимоотношения, особено като си има предвид, че Меркосур е четвъртия по големина търговски блок в света. 80% от БВП в региона се създава там. 250 милиона а, души живеят в този регион. След трудностите от миналото и възстановяването на преговорите през 2010 трябва да има обмен на а, оферти, за да се постигне едно цялостно споразумение и стабилизиране на пазара, укрепване на отношенията ни, които ще бъдат от полза и за двете страни. В този процес а, парламентът винаги е проявявал силна ангажираност и трябва да работим координирано, за да постигнем най-добрият възможен резултат. Позволете ми да кажа какви са възможностите инвестиции, чуждестранни, преки инвестиции от Европейския съюз в страните от Меркосур са по-големи от тези, които реализираме в Китай, Индия или Русия. Ако и можем да създадем една рамка за да защитим това, ще постигнем напредък. Предвид тесните економически връзки и предизвикателствата, трябва тук да покажем политическа воля, за да се справим с проблемите в преговорите и да се опитаме да постигнем едно споразумение, което да е от полза за всички заинтересовани. Благодаря, господин Лавия. Благодаря, господин председател в светлината на дългите преговори, които не завършиха с успех през последните две години, трябва да се получим от някои неща. Имаме проблеми в областта на селското стопанство между нас и Меркосур. Меркосур търси повече възможност за пласмент на своите продукти в Европа, а ние искаме те да се отворят малко повече за нашите услуги. Става въпрос за премерване на силите и този процес е свързан с много рискове, които биха засегнали фермерите. Сектора на селското стопанство в Европа може да пострада значително. Сега взимаме решение относно една нова обща селско-стопанска политика. Предвиждаме ключов елемент в нея да бъде доставката на висококачествени храни и земеделска продукция. Не трябва да пречим на развитието на европейските пазари, затова, когато водите преговори за това търговско споразумение, нека да се надяваме, че европейското селско стопанство няма да бъде обезглавено за сметка на това споразумение. Благодаря, господин, господин Дантан. Благодаря, господин председател. Господин комисар, съвсем естествено едва големи економически блока като Европейски съюз и Меркосур да имат ясни партньорски отношения. Ето защо е в нас интерес да сключим споразумение. Но както вече беше казано нееднократно, бих искал да обърна вниманието ви на развитието в Европа, както и на развитието на Южна Америка от момента, в който ви беше даден мандата за водене преговори. По контекстът е съвсем различен, управляващите са съвсем различни и съвсем легитимно искаме от вас да предоговорите мандата, който ви беше даден. Можете ли в, в контекста на настоящите преговори да ни гарантирате мерки на равнопоставеност, които да гарантират безопасността на нашите граждани? През последните няколко месеца видяхме, че държавите от Южна Америка не се срамят да прилагат протекционистични мерки, когато това е в техен интерес. А ние искаме санитарни мерки, екологични мерки, които да защитават нашите граждани, тъй като знаем, че европейският потребител много държи на качеството на продукта, които комесира. Благодаря. Думата има господин Гладфелдер. Yeah, okay. Mikro. Bitte gehen Sie zu einem anderen Mikrofon. Бихте ли сменили микрофона? Благодаря, господин председател. Според мен няма смисъл да продължаваме преговори с Меркосур, тъй като се натъкнахме на една страна, има политически пречки по вина на Меркосур. Те национализират компании от Европейския съюз, те поставят под въпрос териториалната цялост на някои държави членки, освен това приеха Венецуела. Трябва да признаем, че това не действа. Първият мандат за преговорите не беше съвсем ясен. Трябва да продължим преговорите с страните, с които имаме шанс да постигнем споразумение. Нуждаем се от нов мандат за преговорите, който да отчита чувствителните аспекти, свързани с скостопанските продукти, както и безопасността на храните и хуманното отношение към животните. Не можем да продължим да преговаряме с Меркосур по сегашния мандат. Следващия оратор, госпожа Карац Гарсия. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, Отношенията между ЕС и Меркосур трябва да се предвижат напред. И за двете страни е добре търговските отношения да се подобрят, без съмнение. Но не трябва да забравяме, че има рискове, ако отворим пазарите си, най-вече за сектора на говеждото и на птичето месо. Генерална дирекция Селско стопанство на комисията възложи едно проучване, от което станаха ясни последиците от едно такова споразумение с Меркосур за селското стопанство. Доходите на фермерите ще паднат с различен процент в различните държави членки, но вероятно ще бъдат загубени 33 000 работни места в Европа. Ако погледнете прогнозите, на държавите членки, ще видите, че те са много по-песимистични от тези на комисията. Не мисля, че е дошло времето да се увеличава вноса от тези страни, без да поискаме реципрочност. Естествено, всичко това, което казваме, е свързано с общата селско-стопанска политика, която променяме в момента чрез преговори. Така стигаме до спонтанните изказвания, казва председателя. Първия оратор е госпожа Патрао Невиш. Много ви благодаря, господин председател. Господин комисар, споразумението свободна търговия може значително да допринесе за увеличаването на, работ... на на работните места и динамизирането на економиката. Но за неща си, както твърде често се случва, селското стопанство е много важен елемент в преговорите и може да бъде източник на неразбирателство между Европейския съюз и Меркосур. Случилото се през 2011 година показва, че мерките, които се предприемат от Меркосур, могат да са в ущърп на европейското селскостопанство и за това трябва да отговорим на притесненията на селскостопани в Европа. Цялостната индустрия на хранителното производство може да пострада от едно подобно споразумение, като не бива да забравяме и искането на гражданите за високо качество на хранителните продукти, които консумират и запазване на хуманното отношение към животните. Трябва да гарантираме стабилността и силата на европейското селско стопанство, както и нашата продоволствена независимост. И всички тези аспекти не бива да бъдат забравени при воденето на преговори. Благодаря ви. Благодаря. Думата си господин Луис Паулус Алвес. Благодаря, господин председател, господин комисар. Комисията не може да се затваря очите при преговорите. Пред резолюцията от март 2012 относно селското стопанство в Европейския съюз и нейният ефект върху международната търговия обратно. Очевидно преговорите с Меркосур не отчита този факт селското стопанство не може да бъде просто разменна монета, да се получи достъп до пазарите на промишлени стоки за търговските ни партньори. Имаме проблеми с доходите на фермерите, с безопасността на храните и не можем да, да позволяваме това да продължава повече. Това може да породи териториални проблеми и в Европа. Знаем, че региони като Азорските острове, за тях селското стопанство е стратегически отрасъл. Благодаря, господя, госпожа Цикао. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. През 2009 година комисията направи прогнози че споразумението за въздушни превози между ЕС и Меркосур ще е от полза за 460 хиляди пътници и ще възлиза на 460 милиона евро годишно. Има някои други оценки, според които целият брой на създадените работни места ще бъде над 980 хиляди. Искам да попитам, какво се случва с това споразумение? По време на идната среща в края на януари между ЕС и Меркосур, смятате ли да направите нещо във връзка с преговорите по това споразумение? Аз бих искал да кажа в заключение, че отношенията ни с Меркосур трябва да се основават и на общи инициативи за развитието на общи енергийни източници, източници на възобновяема енергия. Благодаря, казва председателя. Някой друг иска ли да каже нещо? Не. Значи тогава давам думата на комисар Дехок за окончателен коментар. Благодаря ви, господин председател. Не, не бях много изненадан от коментарите направени от представители на всички политически групи. Мисля, че мнозинството членовете на парламент искат да се проведат едни сериозни преговори и с се, които да доведат до, добри резултати. Но тези преговори няма да бъдат лесни и това е истинският проблем. През 2010 година Меркохъм настоя за подновяване на преговорите. От тогава постигнахме добър напредък, както казах в встъпителното си изказване но изглежда, че липсва политическа воля и политическо поле за маневриране в настоящият момент. Дали битката е загубена? Не смятам така, тъй като наскоро бразилците проведоха ново проучване сред общността на предприемачите в страната, и се оказа, че реакцията на индустрията е много по-положителна в сравнение с реакцията от преди две години. Така че има и напредък правилната посока, но, мога, но си признавам, че не знам дали ще можем да деблокираме преговорите в момента. Ще изчакам срещата в Сантьяго де Чили, за да получим повече яснота по тази тема. Бяха зададени редица въпроси относно селското стопанство и те също не ме изненадаха. Но защо винаги си мислите, че ние ще жертваме селското стопанство? И защо постоянно твърдите, че ние нямаме какво да предложим и нямаме други уменни монети? Едно подобно споразумение трябва да гарантира равномесие между различни отрасли. Селското стопанство е един важен отрасъл, но не е единственият. Няма как да постигнем споразумение само по селскостопански продукти, както не може да постигнем и споразумение само по промишлените продукти. Всички тези аспекти се договарят заедно и разбира се, преговорите винаги се обсъждат с представителите на съвети на парламента. Питам се, защо проявявате толкова защитни реакции? Самият пазар на селскостопанско продукти се движи в правилната посока и за първи път отбелязваме излишък от 7 милиарда евро при износът на селскостопанска продукция. Това до сега никога не се е случвало. Затова ви моля да намалите малко от защитните си реакции. защото така не вярвам на различните предвиждания за загубата на милиони работни места. Смятам, че те не отговарят на истината. Истинският въпрос е каква ще бъде реакцията на Меркосур. Редица члена на парламента също така споменаха план Б. В момента нямаме такъв план Б. И смятам, че повечето от държавите членки на Меркосър също нямат такъв план Б. За момента това не, не е в дневния ни ред. Не знам какво ще се случи за в бъдеще, но за момента все още говорим за водене на преговори между Европейския съюз и Меркосур. Но времето, с което разполагаме, изтича и съм напълно съгласен с а, професор Морайра. Не можем до безкрай да продължаваме така държавите от Меркосур трябва най-накрая да вземат решение, да ни кажат какво искат и какво могат да направят за постигане на споразумение между тези два много важни економически и политически партньора. Така че, нека да изчакаме срещата идната седмица в Сантьяго и след тази среща ще докладвам отново пред вас. Благодаря ви. Много благодаря, господин комисар. И така, за да приключим с дискусията, беше внесено предложение за резолюция и тя ще бъде гласувана в 12 часа днес. С това приключваме с този дебат. И имам две съобщения за вас от председателят. Първото е съобщение относно компетентните власти в Германия, които искат сваляне на имунитета на Юрген Каунцман съгласно съответната